от името на СИД и от името на АЛДЕ има искане е, за назначения е, и промени в е, комисиите и тук ще ви информирам за тези назначения. По принцип казвам, че тези номинации може да ги намерите в протокол на заседанието, но утре няма да има такъв протокол. Каролина Бонзет идва в комисията Интере и идва в комисията по премишлеността и Йенс Нилсън замества Ана Хета в комисията по регионално развитие. Госпожа Каролина